Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää vuoden jatkoa kaikille. Luulen, että kaikki ovat järkyttyneitä Haitin maanjäristyksen tuhoista ja... Благодаря. Добър ден на всички. Сега с темата за Хаити да коментираме малко. Знам, че всички сте шокирани от тези навойни. Ужасното земетресение, което даде поне 100 000 жертви, както чухме сутринта. Надяваме се, че ще стигнат помощи до най-нуждаещите се и съм убедена, че в следващото заседание в пленарна зала ще говорим за опустошителното земетресение и последиците. Сега е, нека да минем към темата на дневния ни ред. Ако нямате възражения, нека да считаме, че той е прият. И в 11.30 ще спрем с нашето заседание и ще остане да работи само работната група по Европейски инструмент за демокрация и права на човека при закрити врати. Всички членове на комисията, които се интересуват, могат да участват в това заседание. То е първото официално заседание на работната група. Вече имаме и официалния състав на групата. И ако мога още един коментар да направя по отношение изслушването на кандидат-комисарите, Обедена е, съм, че вие всички сте присъствали на изслушванията и особено на изслушването на върховния представител Лейди Аштън в е, понеделник. Е, сигурно сте наблюдавали изслушването. Ние изпратихме писмо на президента на парламента след изслушването, но в нашата подкомисия на 25 януари бихме могли да обсъдим темата за работните ни методи и как ще си сътрудничим с върховния представител. Естествено, ще има и междуинституционално споразумение. Ние няма да предрешаваме или да пречим на процеса на изготвяне на това споразумение – но можем да напишем едно писмо до върховния представител, където да изложим е, нашето виждане за сътрудничеството ни с нея и с е, службите под нейно ръководство. По точка втора съобщение на председателя е, бих искала по-малко да говоря, отколкото миналото ни заседание, но толкова много неща са се случили междувременно, че все едно ще трябва да коментирам няколко теми. Москва. В навечерието на Нова година е имало мирна демонстрация и е, лауреата на наградата Сахаров, е, Людмила Исаева, е била арестувана lehdessä, koska kahdeksankymmentäkaksi vuotias kunnianarvoisa ihmisoikeus... Госпожа Алексеева е била в центъра на вниманието доста дълго време. По време на тази демонстрация са арестувани над, 80, е, над 50 души, включително една 83 годишна гражданка. Госпожа Алексеева е настоявала да се освободят тези граждани и в резултат на това настояване е била арестувана и тя самата, което рефлектира много зле върху облика на московската полиция. Ние се изказахме в осъждане на този арест и настояхме да бъдат освободени задържаните лица. И съответните действия бях предприяти. Китай. Там ще се разглежда много важна резолюция за човешките права, свързана с китайската представителка на интелектуалците, която е осъдена на 11 години затвор. с а, обвинение в подривна, подривна дейност срещу интересите на Китай, дори подстрекаване към революция. Има член в китайското законодателство, което, на когото се позовават, когато се повдигат подобни обвинения срещу активисти в Китай – Председателя на парламента осъдил тези репресивни мерки, е, президента Обама също, всички мерки срещу а, активисти за, на човешките права. Председателя на парламента Бузък е изпратил писмо на китайския посланник в Брюксел. И още нещо, за което не бях информирана е, въпроса с огурите, търсещи е, политическо убежище в Камбоджа, които са били изселени обратно в Китай. Защо се спирам на този момент? Е, въпросът е много важен. И искам да обърна внимание, че Европейския съюз и Камбоджа имат рамково споразумение, подписано през 1997 година, и там има раз... клауза, която позволява да бъде е, замразено изпълняването на това споразумение. Искам да ви обърна внимание на този факт, защото съдбата на огурите, които са търсили политическо убежище в Камбоджа, е, може да бъде защратена. Живота им може да бъде застрашен, когато, сега, когато са ги върнали в е, Китай. Аз се опитах да изкажа подкрепа, защото е, действително се упражнява репресия срещу тях lopun jälkeen ei ole ollut mitään tällaisia väkivaltaisia hyökkäyksiä näihin luostareihin. От декември става вече няма толкова признаци на насилие. И специално в е, Виетнам, свързано с е, упражняването на религиозни свободи в е, манастирите, там нещата са се поуспокоили, но все едно и там трябва да оказваме, да изкажем нашата подкрепа. В 2009 година имаше няколко спешни решения, резолюции, които приехме, Азербайджан и свободата на словото там. Ние приехме една резолюция, имахме дебат в пленарна зала, изказахме подкрепата си на двама блогери, които са били подложени на преследване. Те в момента са обжалвали своята присъда непосредствено преди коледа, но разглеждането на обжалването е отложено и двама, двете момчета са все още в затвора. Не е ясно дали е, е, апелативният съд ще се произнесе против присъдата. Ние ще, след, е, ще следим какво се случва и се надяваме, че ще бъдат освободени. В Уганда картината е следната. Парламента прие е, резолюция, която осъжда е, за, е, закона против хомосексуалистите, като ние се надявахме, че Уганда няма, той беше проекто закон, когато ние се произнесохме и се надявахме, че Уганда няма да го приеме. От е, тогава има известни признаци, че законодателството, законодателите в Уганда, законодателните власти, може би ще оттеглят е, законопроекта. Всъщност току-що ми казват, че вчера е бил оттеглен този законопроект, е, така че Мога и ясно да сега да потвърдя, че нашата резолюция не е била прията на празно. В всички случаи тя е била един от стимулите за това решение. И е, накрая, съвсем не е най-маловажно, Демократична република Конго, парламента е, излезе с резолюция за Конго отново, свързана с нарушенията на човешки права и упражняването на насилие там. Е, е, Европейска, мисията на Европейския съюз, така наречената мисия МОНУК, е там, за да подкрепя гражданското население, което е било обект на насилие и преследване. И мисля, че е, съвсем скоро, след един-два месеца, отново ще обсъждаме положението в Конго имало и други насилия, там масови изнасилия, изнасилвания. Мисля, че и за правата на жените трябва да обсъждаме е, картината в Конго и ще се върнем на тази тема. Сега искам да попитам в залата, има ли някой, който иска да се изкаже по тези теми, които обсъдихме? Ако не, да преминем към точка трета. Имаме тук е, представители на Испанското председателство и ще разменим мнение в момента относно програмата на председателството в областта на демокрацията и правата на човека. Става въпрос за директора по човешки права, на отдела по човешки права към Министерството на външните работи в Испания, както и Никола Бергер, директор на бюрото на Amnesty International в Европа. Amnesty International е изключително важен партньор за нашата подкомисия. Сега за начало ще дам думата на господин Квадрадо, на когото желая, пожелавам добре дошъл Искам само да добавя, че е, Испания поема председателството в един много интересен момент. Е, започва нова ера, имаме върховен представител, постоянен представител на съвета и е, ни интересува много вашето становище върху институционалните промени. Ние в момента сме в преходен период и Желаем да чуем какви са вашите намерения, господин Квадрадо. Уважаеми господа и дами депутати, за мен е щастие да присъствам на вашето заседание а Испания за четвърти път поема председателството на Европейския съюз от своето присъединяване към него. Този път обаче положението е малко по-различно от миналото, защото а, това е а, основно важен момент а, и за Испания, и за Европа. Ние в момента се намираме в преход. На 1 декември миналата година договорът от Лисабон влезе в сила и в момента имаме здрава основа, която позволява в бъдеще действията на Европейския съюз да бъдат по-последователни. Ние поемаме кортил, кормилото в един момент на преход и несигурност, но за моята страна е чест да поеме това предизвикателство – и да поведе е, Европейския съюз е, през 21 век. Е, това е ключов момент и за международната общност, защото има много предизвикателства, много опасности и особено в областта на човешките права. Въпреки е, трудното положение трябва да бъдем много по-активни нашето предизвикателство наистина е изпълнено с предизвикателства, но съдържа и много възможности, които трябва да бъдат използвани. През следващите 6 месеца смятаме да дадем политически тласък, за да може Европейския съюз да продължи активно да защищава човешките права. Смятаме да сътрудничим с баронеса Ештън, върховния представител по външната политика, за да дадем повече видимост на европейската външна политика. Ясно е обаче, че всяка една инициатива на Европейския съюз в тази област ще има своята тежест. Ние се нуждаем от политиката, външната политика, за да защищаваме и човешките права. През нашето председателство ще използваме всички налични политики и средства на Европейския съюз, плотна дългогодишна работа, за да защищаваме човешките права. В е, общата рамка на вече съществуващите политики и основни насоки. Ние не възнамеряваме да обновяваме, а да задълбочим дейността и да донесем добавена стойност. Нашето председателство ще се опита да направи европейската политика по отношение на човешките права още по-последователна. Възнамеряваме да водим диалог и консултации областта на човешките права и да предприемем действия и е, в рамките на ООН. Това ще ни позволи да бъдем по последователни Няма да се задоволяваме само с добри намерения, записани в документи. Искаме да сме видими и да постигаме резултати на терена. За това ние искаме основните насоки да бъдат по-добре разбрани в третите страни, благодарение на нашите е, посолства, представители на гражданското общество, за да стигнат до жертвите на нарушенията на човешките права. Е, свършихме чудес... Беше свършена чудесна работа по време на шведското председателство за е, поясняване на тези основни насоки. Ще се спреми и на конкретни случаи на нарушаване на човешките права в трети страни. Е, за тази цел смятаме да използваме работата на работната група към съвета и ще сътрудничим с секретарията на съвета и с комисията. Съгласно договор от Лисабон, тази, това сътрудничество ще се координира от върховния представител госпожа Аштън. Ще е, се консултираме редовно с парламента. Ще искаме вашите мнения, когато е, всеки път, когато предприемаме действия по конкретни нарушения на човешките права. Председателката на вашата подкомисия ще бъде канена на нашите е, на заседанията на работната група в съвета. По този начин вие ще сте в течение на дебатите. Така ние смятаме да засилим последователността на нашите действия. Смятаме също тясно да сътрудничим с посолствата, е, особено на двустранно равнище. Смятаме да приобщим към нашите усилия гражданското общество, което също може да гарантира надежна защита на човешките права. Пак ще повторя, искаме нашите действия да, да са последователни, искаме да се борим срещу смъртната присъда, срещу мъченията, срещу жестокото и дегадиращо отношение, срещу набирането на деца, войници – а, по време на конфликти и както и да гарантираме равенството на двата пола. Имаме редица приоритети. Искаме да а, запазим и всички а, хомосексуални прояви. И в крайна сметка и да защитаваме и защитниците правозащитниците. Това са приоритетите на нашето председателство. В заключение ще кажа, че ще се опитаме да реформираме съвета по правата на човека към ООН. Имаме нужда от един силен, ефикасен орган, за който да се бори срещу нарушенията на правата на човека como un objetivo personal del presidente. Знаете, че още през 2008 година испанският премиер превърна борбата срещу смъртната присъда в приоритет за своето правителство. Темата беше засягана при всички двустранни контакти с трети държави. Борбата срещу смъртната присъда а в момента е, е една от важните задачи на Министерството на външните работи, Министерството на сътрудничество, които неодавно организираха семинара за смъртната присъда в арабския свят, е, на който бяха покани да участват представители на гражданското общество и е, който приключи с приемането на декларацията от Мадрид министър-председателя Сапатеро създаде и нов орган за борба срещу смъртната присъда, който много разчита на диалога. Много е важно да се променят менталитетите в страните, където все още се прилага смъртната присъда. Ние много искаме усилията на тази комисия да се увенчаят с успех – и затова назначихме координатор по, смър... по борбата със смъртната присъда, който е към Министерство на външните работи с ранг посланник и е, който е във връзка с всички посланци. Той ще бъде връзка също е, с Международната комисия за борба с смъртната присъда. Контактите му ще бъдат е, изключително полезни за всякакви външни е, акции, предприяти от Европейския съюз срещу смъртната присъда. Освен това, ние възнамеряваме да подкрепим и всички действия в тази насока, предприяти от Европейския съюз. През декември миналата година госпожа Аштен се срещна с, госп... с министъра Муратинос, за да обсъди тези специфични действия. Ние Смятаме да привлечем и правни експерти и вещи лица, които а, да разгледат различните аспекти. А, ще проучим и възможността да се създаде един механизъм за правен анализ и финансова помощ. Що, освен това, в основните насоки по отношение на смъртната присъда, е, е, разработени през 2008 година, се, предваж... се предвижда действие в рамките на ОНЕ, но и на двустранно равнище. Ние смятаме. Е, надяваме се, че ще има мораториум че, че резолюцията върху мораториума върху смъртната присъда ще изиграе положителна роля. Ти беше приета през 2007 и 2008 такива резолюции. През 2010 година се надяваме да бъде прият един амбициозен и прагматичен текст, който ще засили сътрудничеството на страните, които подкрепят тази резолюция, заедно с Белгия, която е, част от следващото председателство. Разработваме е, е, и вече дискутираме с 27-те държави членки, както и представители на гражданското общество – Смятаме, че по този начин ще преодолеем отрицателното отношение на някои държави към тези инициативи. Надяваме се, че парламентаристите ще ни помогнат да засилим двустранните контакти с всички държави, за да постигнем една положителна промяна и да постигнем прилагането на един мораториум върху смъртната присъда, като разбира се крайната цел е окончателното премахване на смъртната присъда. Това трябва да бъде спешна цел за хората с умствени увреждания, малолетните, бременните жени. По отношение мъченията, умъртвяването с камъни и други подобни практики, които се използват в някои държави, ние ще продължим линията на кампаниите, които бяха предприемани от предишните председателства и ще се опитаме да наложим прилагането на втория допълнителен по протокол по кампакта за граждански и политически права. Особено в частните случаи с por criterios políticos, así como en los casos en los que se hace rompiendo la previa existencia de una moratoria sobre el uso de este castigo. Uh, И там, където можем да постигнем поне един краткосрочен мораториум върху смъртната присъда. На 4 феврари в Женева имаше конгрес срещу uh, смъртната присъда, организирана от съответната световна организация. Там беше обсъдена програмата и различните инициативи. Много важно е да бъде изпратено ясно послание на третите страни и на участниците от гражданското общество, които активно работят в тази област, господин Сапатеро ще участва на, в, в този конгрес. Съществуването на мъчения, на други нечовешки практики не може да се допуска. Това е нарушение на основните човешки права, което по никакъв начин не може да бъде оправдано. Малко страни в света могат да твърдят, че такова, такива практики не съществуват тях. Дори в някои развити страни има а, празнини, пропуски в контрола, има преследвания, насилие и затова борбата а, е, с това е, е приоритет от а, външната политика на Европейския съюз в областта на човешките права. Ние настояваме за стриктно спазване на поедите ангажименти в рамките на конвенцията на ООН срещу мъченията или резолюцията за борба с тероризма. И, и, и, и настоявам в рамките на борбата с тероризма човешките права да се спазват. важно е да се използват всички съществуващи механизми, за да се осъществи този приоритет. Ние отблизо следим развитието по тази тема. И ние също така ще се свържем с подкомисията по борба с мъченията и целта е също така да сложим край на тези а, практики. Испания ратифицира протокола срещу мъченията. и е също така задейства националния механизъм за превенция на мъченията, като поиска от световните действащи лица също да следват за тази насока. Ще продължим да насърчаваме този протокол и започнахме, отворихме един дебат по модела, който трябва да бъде прият в международен план – и как да се води превенцията срещу мъченията, измъчванията в световен план. Тук също така се свързахме с госпожа, имахме също така един представител за борбата на правата на жените, госпожа Сантер Спай. И съгласувахме и с нея решенията на нашата организация. Ще работим с всички възможни средства, както с въпросната дама, така и с всички останали международни а, организации. Ще следваме насоките, разбира се, на Европейския съюз, що се отнася до защитата на правата на детето. И избрахме 10 пилотни страни, така да се каже. Ще се опитаме да осъществим координационната работа, за да се развиват тези а, пилотни проекти и се стараем да подобрим а, ситуацията на децата, които са в райони, където се нарушават човешките права и които много често са принудени да работят насилствен труд нашето председателство се стреми също така да се занимае по-специално с правата на тези деца. Ние сме особено заинтересовани да постигнем нещо относно децата в зоните на военни конфликти. И ще се концентрираме е, върху 19 вече подбрани страни. Ще се концентрираме също така върху равенството мъже-жени и правата на децата при военни конфликти. Тези деца, деца са особено уязвими и много често са жертви и на сексуални насилие. Тези деца придружават военните а, а, части и много често са принудени да стават войници тези деца не трябва да бъдат подлагани на тези практики. Вече подложените на такива практики трябва да бъдат изкарани от военните части. Нашата цел е да имаме равенство. Няма да влизам в допълнителни подробности. Ще се базираме на а, така наречената трансверсална, хоризонтална ост която е една от основните начини да се защитават човешките права в Европейския съюз. Трябва да се борим активно за равенството мъже жени и за недискриминацията по а, полов и какъвто и да било друг признак това ще бъде е, защитавано в всички институции от нас. Испания превърна тази борба в приоритет. Това е и приоритет на госпожа Девега, бивш е, премьер и а, е, настоящ министр по равенството тя има за цел да насърчава равенството на всички нива, във всички области. Това е един от приоритетите за 2010 година. За това следващия месец ще се организира среща в Валенсия по този повод. Резултатите от този форум ще бъдат оповестени и се надяваме, че ще бъдат представени. Председателката прекъсва оратор и казва, говорите много бързо, така че не можем да следваме интересните неща, които ни разказвате. Да. А, казах, че ще има също така и една пета среща на жените а, в а, света, за бъдещето на жените света. Тя ще се проведе в Валенсия. Целта е да има конкретна обменна информация между а, представителките на различните женски организации в Испания и по света. Ще участват и съседни страни, а също така и други страни от Европейския съюз. Това ще подсили нашето председателство с допълнителни инструменти и а, за това как да се борим за защита на основните човешки права в рамките на външната политика. Защитата на жените то е вече част от нашите приоритети и е, тя се прилага при всички наши действия. В този контекст държавите членки е, се задължиха да дефинират по-ясно е, правната рамка на действията ни в страни, където има страшно голямо насилие срещу човешките права по принцип и срещу жените. В частност, има вече известни мерки, които са взети, които започват да се прилагат под чешко председателство на Европейския съюз. Посланниците извършиха вече голяма работа, като анализираха конкретните случаи на място. Тези анализи бяха конкретизирани и с работата на работните групи. Имаше над 80 доклада по конкретни ситуации, които носят много ценна, ситу... Е, много ценна информация. Нашето председателство се опитва да постигне още по-голям напредък и да превърне тези хубави анализи в конкретни ангажименти и действия, които да бъдат водени както от Брюксел, така и от е, е, посланниците на терена за следващите 6 месеца трябва да се осъществят насоките, които вече бяхме взели в това отношение и да ги приложим в местни стратегии. Председателството ще обърне особено внимание на жените, подложени на насилие или на дискриминационни мерки. Ще се концентрираме върху жените, които са защитници на човешки права и са подложени на допълнителен риск заради това. Ще се стараем да спазваме равенството мъже-жени по а, всички области, в които работим, така както е предвидено според нашите доклади и е във всички наши консултации. Относно защита на правата на жените и борбата срещу всякакво насилие срещу жените. Нашето председателство иска да отдели особено внимание на това, което ще се каже в съвета за сигурност на ООН относно а, сексуалното насилие срещу жени в въоръжени конфликти. Моля, позволете ми също така да напомня, че октомври тази година се чества 10-та годишнина от резолюцията МИ 325. Председателството е решило да сформира по този повод в Нью Йорк от 12 до 20 март форум в рамките на Комисията за статута на жените. Тази адхок комисия ще отбележи 15-та годишнина от промяната на ситуацията на жените в Пекин. Нещо, което засяга също така пряко статута на жените. Тогава, нека да напомним, беше взет план за действие и защита на правата на жените в Пекин. И съответно ще продължим да спазваме а, ангажиментите поети в Пекин, без естествено да се връщаме назад. През февруари в Кадис ще има допълнително заседание на страните членки а, с присъствието на Европейския парламент и Комисията по жените за обсъждане на постигнато през последните 15 години. И относно защитата на, човешки, на хомосексуалните права, това също е наш приоритет. Ще имаме също. Ще предприемем действия за защита на правата на хомосексуалните групи те понякога се оказват в положението на доста уязвими групи, подложени на преследване, турмоз, измъчвания, а дори и избивания на някои места. В някои страни хомосексуалните отношения се преследват от закона е, и всички групи за защита на граждански права по тази тема работят срещу това. Сключени са ред международни споразумения по тази тема, където се поемат е, доброволни ангажименти от е, страните по света да се борят с тези прояви. Испания е лидер в борбата за признаване на правата на хомосексуалистите. При нас е, е, хомосексуални двойки могат да сключват брак и да осиновяват деца. В Европейския съюз е, се наблюдава ясната тенденция, че ние не можем да си затваряме очите и да не реагираме при нарушението на правата на представители на тези групи. Групите на, хомосекс... на хора с хомосексуална ориентация. И има формулирани политики за защита на правата на тези групи. Ние ще работим също и по темата за защита на правата на жените и общо защита на човешките права. Разполагаме с инструменти за това, но е, направените анализи показват, че ние всъщност не използваме достатъчно възможностите, които имаме да защитаваме групите, уязвимите групи. Това се дължи също и на факта, че ние нямаме навик – да работим а, с инструментите, с които разполагаме, когато защитаваме правата на уязвимите групи. За това възнамеряваме да опишем в един списък наличието на инструменти, които вече съществуват за да могат те да бъдат използвани в Европейския съюз в защита на правата на хората с хомосексуална ориентация. Ще използваме опита и наръчника на страни, които работят по тази тема Холандия, Швеция, е, Великобритания. Мерките обикновено ще бъдат и съответните документи ще бъдат приприемани на базата на консенсус. Ще работиме и по въпросите за идентичност на половете. Ще си сътрудничим и с неправителствени организации в, по тази тема. Председателството също ще следва и декларацията на, от 2008 година, прията от ООН, подписана от 67 страни членки, е, която има за цел е, хомосексуалната ориентация да не бъде преследвана от закона, където и да било по света. В духа на тази декларация ние ще се свързваме с страни, които я подкрепят и ще организираме мероприятия с цел да поддържаме е, инициативите, които започнаха с приемането на тази декларация. Е, ще търсиме възможности и да координираме на по-високо ниво дейностите на Европейския съюз, на ООН, Върховния комисариат на ООН е, с цел да се защитават правата на хората с хомосексуална ориентация. Върховният комисар Мисис Пила е по тези теми също има огромен принос. Ние трябва да покажем ясно, че хората с транссексуална ориентация са също жертви. Те имат сходни проблеми с тези на групите с хомосексуална ориентация, но има и разлики в техните проблеми и съответно права. Работиме с много международни и неправителствени организации. Планираме да се организира конференция в Барселона през юни. Първата международна конференция за правата на хората с транссексуална ориентация. В, в декларацията на ООН за правата на човека се съдържа и една друга тема. Това е темата за правото на чист, на достъп и наличие на чиста незаразена вода Европейския съюз не е работил много по тази тема и затова ние сега, Испанското председателство, искаме малко да сменим картината, да започнем да действаме малко по-активно и по тази тема. А, ние имаме сериозни ангажименти за защита на социалните и културните и национални права. Затова в духа на усилията на Испания и на Германия и на други страни искаме да работим в духа на заключенията на съвета. Също ще подкрепяме работата на Катарина Керке, която ще разяснява какво се планира да се предприеме по тази тема. Трансрегионалните политики ще ни дадат възможност да окажем по-голяма подкрепа по въпросите, които ще се дискутират на 15-та среща за, на съвета за човешки права. Искаме там да се отбележи Световния ден на водата, който ще се отбележи през март. Друга тема е защитата на хората с увреждания. Това е друг елемент от нашите приоритети. Ние ще продължим в духа на работата на предходните председателства. Европейския съюз е, е подписал конвенцията на ООН за правата на хората с е, увреждания. Ние сме много доволни, че стигнахме до този момент, но, са, но има и още много работа, която трябва да бъде свършена. Европейския съюз е, би следвало също да се присъедини и към конвенцията за човешки права, която ще бъде изработена през е, новата година, ще има конференция в, тъ... в такъв смисъл е, и е, ще трябва да се работи всички страни, които още не са подписали, да, да я подпишат. Трябва да изготвим и кодекс на поведение, защото това е основна част е, от е, начина на прилагане на конвенцията. Както казах в началото, освен нашите основни приоритети, ние трябва да обръщаме внимание на конкретни казуси и случаи на нарушения на човешките права. Европейския съюз ще продължи да работи активно в такива случаи. Особено когато се отнася до защитници на човешките права в трети страни. Смятаме, че трябва да търсим начин да ангажираме подобни лица във всички наши конкретни дейности, защото е изключително важно активистите на човешките права да бъдат включвани в такива дейности. Но за сега е, знаем това на теория и още много имаме да работим, за да постигнем този ангажимент на практика. Има формулирани немалко стратегии, ще формулираме и нови, ще преразгледаме съществуващите. Надяваме се, че ще можем да организираме и срещи на място с а, тези лица. С помощта на посолства, на консулски служби. Така че да може да осъществим обмяна и на мнения, и на опит между правозащитниците в трети страни и е, нашите представители там. Европейския съюз никога не е бил затворен в своите граници, не е работил единствено и само на територията на своите страни. Той винаги се е стремял да влиза в контакти с други страни по темата на защита на човешките права. Надяваме се, че ще разширим тези контакти в бъдещите месеци още повече. Много диалози ще се стремим да проведем. Нямам достатъчно време да ви е, опиша в подробности къде и с кого разговаряме по тази тема но от името на моята колежка Силвия Скобари, и от мое име искам да ви уверя, че винаги в бъдеще с удоволствие ще сме готови да дойдем тук при вас и да коментираме въпросите за човешките права. Сега, въпроса за Русия. Руската федерация. Ние сме в контакти и с тях. Наблюдаваме ситуацията и в Китая, и в Китай, и в други страни. Разбира се, не винаги сме в съгласие с дейността на други партньори, като примерно Штатите и Япония. В момента Изчакваме мнението на съвета, за да видим дали да започнем да работа с Молдова. А, в работата си с ООН ние ще бъдем ангажирани в сътрудничество на, с, на ниво на много различни международни форуми, които ще разглеждат различни важни теми. Ще продължим да следим проявите на нарушения на човешки права чисто географски признак, ще се стремим да подкрепяме независимостта на процедурите по намеса в такива случаи в сътрудничество с ООН, разбира се. Съвета по човешките права ще направи преглед на своята дейност през 2010 година и това е много добре, защото е много важно да можем да обсъдим как да бъде реформиран съвета за Европейския съюз е изключително важно да бъде ангажиран в този процес, дори смятам, че ние трябва да бъдем лидери в него. Темата за човешките права в бъдещите месеци ще бъде винаги начало на дневния ред в нашите работни групи. И ние ще работим за това да има ясно формулирана позиция на Европейския съюз по тази тема. Напълно наясно сме, че силата ни в преговорите ще зависи от това, доколко сме способни да се подготвим добре, да подготвим всичко, което планираме да бъде направено. Изключително важно е да се съсредоточим върху основни моменти от прегледа на нашата работа, като например независимостта на съответните институции, които се занимават с тази тема. А, знам, че доста дълго говорих, затова в заключение нека ви кажа, че а, защитата на човешките права е основен елемент от нашата външна политика и ние ще работим по тази тема и в този аспект. Надявам се, че и вие ще можете да присъствате на заседанията на някой от на, на нашата група по защита по човешките права, която работа ще бъде продължена в последствие от шведското председателство. Благодаря ви. Слушахме ги ви с а, голям интерес. Ако ще го говорихте общи приказки, щях да ви прекъсна, но вие говорихте интересни неща. Направете много интересни е, изявления и няма значение, че беше по-дълго Надявам се, че всичките инициативи ще дадат конкретни рез... резултати. Съвместно с председателя на съвета ще работите. Сега давам думата на представителя на Amnesty International. Тук, който гледам, не, не, не е този, който беше в списъка. Първо искам да се извиня от името на Николас. Всъщност аз го представям. Както каза Испанското председателство, има много неясноти относно това как цялата тази нова система на работната група за човешки права ще функционира. Това ще бъде обсъждано и по време на Испанското председателство и Бългийското председателство. Цялата система на работа в тази област ще бъде преразгледана и ревизирана. Разбира се, но това не означава, че ще изпаднеме в вакуум и няма да има дейности. Но ще има един момент, в който не е ясно всъщност кой точно е отговорен и особено когато става дума за отношенията на Европейския съюз и сътрудничеството му с ООН по тази тема. Естествено, в момента се е, извършват промени и то постъпателно, но все пак е много важно за третите страни да знаят към кого да се обръщат в Европейския съюз в, в, в това тази област. И още един общ коментар, преди да започна по-конкретно да коментирам програмата на Испанското председателство. По време на шведското председателство бяха подети много добри инициативи, особено що се отнася до прозрачността на информацията. За съжаление, а, за момента не виждаме тези инициативи да продължават по време на Испанското председателство. Не знаем дали това е проблем просто на стиковането на институциите в момента или просто проблем на уебсайта, сайта но искам да подчертая колко важно е да има прозрачност, да има предоставяне на информация и да се продължат всички добри инициативи от шведското председателство, особено е, на географските работни групи, техния дневен ред. Е, ние имаме нужда да, да, да можем да ги консултираме по време на шведското председателство. Всичко това се намираше на уебсайта. Е, може би изглежда съвсем дребен въпрос, но но този въпрос има огромно значение за всички неправителствени организации и всички институции, които работят на място. Много важно за нас е да имаме достъп и до работните документи на групите, а и отчетите за срещите на съвета. По програмата, която бе изложена от председателството току-що, е, ние ще предоставим е, един изчерпателен документ с препоръки. Изпратили сме го на Испанското председателство, може да го намерите тук извън залата. Но там сме включили 10 конкретни казуса, по които считаме, че е необходимо да има конкретни действия от Европейския съюз. Разбира се, аз силно се надявам, че няма да се работи само по тези 10 казуса, а, но те показват а, един идеален спектър на възможности за използване на европейските инструменти и чисто като географско разпределение на проблемите. А, до, по време на Испанското председателство, особено сега, докато се напасват дейностите на организациите след влизането в сила на Лисабонския договор, трябва да има възможност да се използват различните инструменти, особено свързано с тези 10 конкретни случая, които ние сме обозначили. По отношение на приоритетните области, които коментира председателството. Разбира се, в, по тези приоритети работят и Amnesty International и други организации. Много се радваме, че борбата срещу смъртното наказание е приоритет. 2010 година е година, в която ще се води борба срещу смъртното наказание. Много важно е да си извлечем полуки от дейността ни 2007-2008 година, когато работихме с страни по целия свят, когато Европейския съюз работи с гражданското общество и неправителствените организации. Естествено, очакваме и по-голям ангажимент от Европейския парламент в този дух – Знаем, че е, парламента има интерес е, да се включи в инициативите с борба срещу смъртното наказание и ги призоваваме винаги, когато искат да работят по тази тема, да влизат в контакти с нас и другите неправителствени организации. Също така искаме да ги поканим на Световния конгрес срещу смъртното наказание, който ще се състои в Женева в края на февруари. Съвсем накратко по отношение на сътрудничеството с ООН. Изключително важно е на този преглед на дейността на съвета за човешки права. Под Комисията за човешки права работи вече. Ние сме в сътрудничество с тях Надявам се, че евродепутатите могат също да се включат е, и да осигурят е, контакти с трети страни, особено по време на визити, на парламентарни визити там. Друг е, момент, който ще определя възможността на Европейския съюз да реагира решително в сътрудничеството с ООН е доклада Голфстейн. Е, общото събрание и съвета за човешки права ще разгледат е, тази тема в своите заседания. Е, в доклада се призовава и двете институции да направят разследвания по ключови проблеми, за да могат да предоставят съответните реакция на заседанията си през феврари и март. По отношение на мъченията. Много сме доволни, че Испанското председателство е готово да продължи работата на шведското председателство борбата срещу мъчения. Шведското председателство издаде едни насоки, които са много добри, но не винаги се прилагат. Шведското председателство се опита да проведе една широко обхватна кампания за прилагането на тези указания. Се надяваме, че Испанското председателство ще продължи в този дух. Също се надяваме да видим, че и парламента е, ще подкрепя работата на комисията в е, това отношение и ще настоява страните членки да преразгледат и законодателството си е, срещу потребата на е, мъчения. Но като че ли в момента е, това не, строи, не стои чак толкова на дневен ред прегледа на този тип законодателство. Е, макар, че ние имаме данни, че съществуващия регламент не се, използ... не се прилага във всички страни членки по подходящия начин. Също, накратко, няколко коментара по теми, споменати от Испанското председателство. Това са елементите на защита на човешки права в политиката за добросъседство и политиката на разширяване. По време на Испанското председателство очакваме е, да се сключат нови е, споразумения за асоцииране и за партньорство, а също и да се изготвят и планове за действие. По, във всички тези програми и планове ще има възможност да се поставят цели и за защита на човешките права особено свързано с работата на групата за защита на човешките права. Става дума за споразуменията с страните от Северна Африка и страните, които са свързани в, сътруднич... в споразумение за сътрудничество по линията на добросъседската политика. В областта на Средоземноморието очакваме Испанското председателство също да работи по въпросите за защита на човешките права. И накрая да коментирам накратко и проблемите с приемането на Лисабонския договор. Тоест, ние ще очакваме да се обсъди как по-добре да бъде включен въпрос за защита на човешките права в дейността на новата служба за външна дейност на Европейския съюз баронеса Аштън се надяваме да опише и този аспект на дейността на службата. Ние изпратихме писмо до нея със ред конкретни предложения за това какво очакваме да се направи по-добре по отношение на борбата за защита на човешките права и как те да бъдат включени в основната дейност на нейната служба. В момента работата на географските работни групи, групите на високо ниво по отношение на защита на човешките права е доста затруднена. И затова ни се струва, че в момента има абсолютно добра възможност това да стане, като е, баронеса Аштън може да назначи е, заместник-председател на своята служба, който изрично да се занимава с въпроса на защита на човешките права. Новите е, делегации на Европейския съюз в трети страни би следвало да поемат нови ангажименти, да имат нови отговорности за изпълняване на европейските насоки за защита на човешките права. Разбира се, тази дейност трябва да бъде споделена и с посолствата на страните членки в тези трети страни, но делегациите на представителството на Европейския съюз в трети страни трябва да имат изричен мандат, капацитет да работят. И също така да има механизъм за редовно отчетност по тези въпроси пред върховния представител. Благодаря. Благодаря за тези много уместни предложения и коментари. Вие привлякате вниманието върху писмото, изпратено към госпожа Аштен за включването на човешките права във външната политика. Това е нещо много добро. Ние е, възнамеряваме да обмислим начина по който ще сътрудничим с госпожа Аштън и може да се вдъхновим от вашето писмо. но а, всяко нещо с времето си. Сега, колеги, ще а, оставя време за вашите изказвания, ако желаете. Знаете, че ще говорим и за Сирия, така че ще ви помоля да бъдете кратки в изказванията си, защото след това има и заседание при закрити врата. Вие подробно изслушахте приоритетите на Испанското председателство, бележките на Амнести. International, така че споменате само най-същественото. Няма микрофон. Господин Кадрадо, искам да ви благодаря първо за присъствието тук и за изложението от името на Испанското председателство. Господин Лете говореше за защитата на правата на групи хора, които се нуждаят от защита. Ние подкрепяме тази инициатива. Разбира се, че съществуват цели човешки общности, групи, които се нуждаят от помощ, от подкрепа. В моята страна се сблъскваме с проблемите на тероризма, терористични автове, в които загиват невинни хора. Трябва да продължим борбата с тероризма като и да защитаваме правата на жертвите от тероризъм. Аз предложих на госпожа Малмстръм да се създаде харта за защита на правата на жертвите от тероризма, защото ние всички сме потенциални жертви и, и жертвите имат право да искат възмездие и защита. Мисля, че е, Испанското председателство би трябвало да каже как гледа на приемането на една такава харта. Бих искала също да кажа, че депутата, колегата Луис Янес, който в началото на януари е, пътува за Куба, за, е, за Куба като в отпуск, беше е, експулсиран още на границата какво мисли Испанското председателство за този случай. Факта, че кубинските власти са изхвърлили и не са позволили достъп до страната на един евродепутат. Мисля, че да се поддържа диалог с страна, която не чува нищо и продължава да нарушава човешките права, е доста трудно. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да благодарим и на Испанското председателство, така както и много други. Те извършиха голя... и ще извършат голяма работа в тази насока. Ще се радвам да проведем дискусии. И се радвам, че Испанското председателство показва голяма привързаност към тази тема така както и председателят Бузек. Аз лично работя по тази тема вече 20 на години. Искам да се съроточа върху две неща. Първо, връзката между институциите, например парламента, комисията, съвета, най-вече в рамките на Лисабонския договор и така както го споменава госпожа Аштън. Мисля, че съветът трябва да вземе по-категорична позиция. Парламентът, естествено, ще подкрепи, както обикновено прави при случаите също нарушение на човешките права. Докато а, съвета се придържа към едни по-бюрократически и сигурни, такива безопасни процедури. А света има нужда към едни по-категорични действия за повече демокрация. От Откакто заключението на съвета през ноември се занимаваха с този въпрос, всъщност нещата не са напреднали кой знае колко. И все още безнаказаността цари. Мисля, че Европейският съюз трябва да изгради един, така се каже, списък, индекс на страните, където насилието е безнаказано и да защитава повече жертвите на насилие. Много често в съвета за сигурност на ООН нещата са блокирани от Русия и Китай. Госпожо председател, да, разбирам, че трябва да бъда по-кратък, но мисля, че трябва да има един такъв индекс на страните, където насилието е безнаказано и а, да се занимаваме повече с проблемите с насилие. Тук този въпрос беше разискван миналата година. И Примерно, ако, примерно, а, насилниците са познати на някоя агенция или нещо такова, да има веднага наказуемост. А сега дам думата на господин Обиус. A mí me que hemos escuchado una buena. Имам чувството, че Испанското председателство даде един много добър пътен лист по отношение на правата на човека. Изложението беше доста дълго, но в замяна на това подробно, конкретно, интересно. Бяха изброени редица приоритети и дейности. Обмена на мнение, който извършваме в момента, ще бъде полезен, ако можем да поуточним някои дейности. Съвсем накратко ще се спра на три елемента, които бяха оставени малко на страни от общите приоритети. Съществуват редица много тежки случаи на нарушение на човешките права, в които Европейския съюз и държавите членки трябва категорично да се ангажират. Много често се касае за иммиграция и търсене на убежище, бежанци. Да не забравяме също, че Испанското председателство трябва да се справи и да регулира първото прилагане на договора от Лисабон, приемането на общи правила, интегрирана система за управление на външните граници, което също е приоритет. Припомням това, защото това е важна тема, на която трябва да обръщаме повече внимание. Господин Обиос, можете ли да обобщите? Нямаме много време. Госпожо председател, казва господин Обиос, не ми е много лесно да обобща. Добре, споменете е, двете, двата пункта. Госпожо председател, ние слушахме такова дълго представяне, сега да обобща за две минути просто не е възможно. Моля за малко снисхождение. Така, втори елемент, който иска да спомена, това е координацията и диалога с гражданското общество, всички недържавни играчи на европейско и международно равнище. За Европейския съюз е, това са изключително полезни съюзници. с които трябва да се да имат ясно взаимодействие. Отбелязах всичко, което се предвижда в областта на борбата с смъртната присъда, само че някои неща трябва да се нюансират. От една страна изглежда нещата върват в добрата посока, но както каза и господин Квадрадо, се сблъскаме на места с доста резерви и нежелани и не е лошо да се търсят съюзници, за да се постигне повече синергия. Председателката пак прекъсва, че остават по две минути на човек. Друг, след, тези след вас ще имат проблеми. Um, сега имам 8 души записали се. Сега имам 8 души записали се да се изкажат и още веднъж ви казвам, темата е много важна, но ограничавайте се в времето. Сега давам думата на госпожа Андрекине. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за това, че ни дадохте повече информация относно приоритетите на Испанското председателство. Искам да подчертая значимостта на ролята на, ам, Европейския съюз, държавите членки и също така ООН и съвета по човешките права към ООН. Видяхме наскоро недоразумение между ЕС и държавите членки по доклада Голдстон. Не знам какво ще се направи а, за напред по тази тема. И в а, Европейския парламент имаше едно изслушване за Куба и за насърчаването на човешките права в Куба. Считам, че а, последната информация, която идва от Мадрид, а, от, относно факта, че Испанското председателство иска а, ново двустранно споразумение с Куба, това може да има положителни последици, именно да поискаме в това споразумение Куба да подобри а, ситуацията с човешките права. И а, трябва също така обаче да а, видим и какво мислят другите държави а, членки, които, а, например, а, Чешката република, Швеция, които не са били особено съгласни на такова споразумение. А, мислите ли, че трябва във всички търговски споразумения да се включат по една задължителна клауза за спазване на човешките а, права? В такъв случай Европейския парламент трябва да ратифицира всички тези а, договори и трябва да се обърнем към а, евентуалния кандидат-комисар с Карл Дегухт. Такъв е случая и с Колумбия, с, кое, с която се подготвяме да подпишем търговско споразумение. Благодаря, госпожа Адрикине. Това беше много полезно. Искам също да кажа, че а, на изслушването относно Куба а, вчера а, имахме представители на двама носители на града Сахаров от Куба. Това беше много важно присъствие тук в парламента. Следващият оратор е госпожа Гомес. Аз Бих искала да ви благодаря за наистина отличното представяне, господин Квадрадо. Влиза за своята оценка за приоритетите на Испанското председателство, които изложихте пред нас. Смятам, че е много важно да се установи връзка между равенството на двата пола и правата на децата в въоръжени конфликти, особено правата на момичетата. Друг важен проблем е достъпа до питейна вода. Ние е, успяваме да защитим е, социалните и економическите права но в е, тази област наистина става въпрос за права, които гарантират едва ли не живота на хората. А, е, искам да кажа, че доклада Голдсън е изключително важен за а, е, доверието към нас в рамките на ООН. важното е да а, се бди за спазването на човешките права не само в трети страни, а и в държавите членки на Европейския съюз в рамките на борбата срещу мъченията и ефикасно, същевременно ефикасните усилия а, срещу тероризма. Важно е да се опише отговорността на всеки един участник. Е, знаете какъв беше дебата за ЦРУ. В Польша имаше и, и в Литва е, тайни места за задържане. Това са държави, които отскоро са членки на Европейския съюз, но се оказа, че Германия, една стара държава членка, също има подобни практики в рамките на разширяването и политиката на съседство беше спомената Марокко. Смятам, че в този случай също трябва да отчитаме спазването на ангажиментите в, от споразумението от Котону. И накрая Знаете, че и в Етиопия е, една абсолютно невинна жена беше хвърлена в затвора. Етиопия се ползва с европейската помощ. Благодаря, госпожа Вема. Сега господин Хаует. Аз се присъединявам към изказванията на моите испански колеги. Особено представянето на испанското председателство много ми хареса това, че равнопоставеността между половете идваше на първо място. Също смятам, че е много важно да се слага акцент на независимостта на процедурите в рамките на ООН. Моя въпрос първо е, е как испанските колеги смятат, че ще се работи в службата за външна дейност? Какви смятате, че ще са взаимоотношенията? Ясно е, че Катрин Аштън ще се консултира с нас, но вие ще сте също в консултации с съвета. Вие трябва да сте в консултации с нас и с комисията. Това е много важно, защото поставя основите на нашата работа за бъдеще. Комисията, която работеше до сега, беше много ефективна, но все пак в рамките на своите ограничени възможности. А сега вече а, може да се възползвате от голямата възможност, а, която ви се предоставя, да разширите тези, тази дейност. Второ, знам, че е сега ще ме прекъсне председателката, но бързо да попитам. А, вие говорите за Конвенцията за права на хората с увреждания. Но как смятате да следите за това как се прилага тази конвенция? Все пак знаете, че това са елементи от външната ни политика. А, проблема с Уганда и проекто закона за наказанието на хомосексуализма също е елемент от външната политика. Как смятате, че трябва да се процедира в този случай? А, И един друг коментар. Примерно, проблемите в Газа. Те не са проблеми на европейската политика, те са проблеми за външни работи. Това са проблеми на нарушения на човешките права на хората в Газа. Как смятате, че Европейския съюз трябва да действа в този съюз? Благодаря. Повтарям това, което казах преди малко. Знаете, че в пресата се казва, че Уганда е оттеглила за проекто предложението закон за смъртно наказание срещу хомосексуалистите. Това вече е добра новина. Госпожа Шаке. Благодаря съвсем накратко. Говорите за защита на защитниците на човешки права, но е, като става дума за Иран, например, не става дума само за активисти, защитници на човешки права, но и за журналисти или адвокати, т.е. хора, чиято професия ги слага в е, редиците на, тези, на движението за защита на човешки права. Какво ще правите за тях а, е, в нашите отношения с трети страни? И Второ, въздействието на интернет по темата за защита на човешките права. Какво, как виждате този въпрос? Благодаря. Госпожа Лохбил, моля. Благодаря. Няма да бъда много дълга, но Не е възможно да имаме задълбочен, по толкова дълго, задълбочен дебат по толкова дълго изложение. За толкова кратко време. Знаем, че а, по време на шведското председателство бяхме много мобилизиране. Сега чувам, че тук се полагат усилия за борба с смъртната присъда. Може да приемем резолюция. Смятам, че в географско отношение а, липсва ин, интеграция на елементите човешки права и демокрация в а, а, някои политики. По отношение на насилието към жените, мисля, че е, че е добре, че Испанското председателство е вписало този проблем като приоритетен – Но в момента, например, жените в Латинска Америка нямат никакви възможности да се оплачат, къде могат да заявят това и да получат защита. Знаем, че в Централна Америка някои жени биват убивани. Могат да се обърнат към посолствата. Същото въжи за незаконната емиграция. Всички структури, които се занимават с иммигранти, трябва да зачитат напълно човешките права. Интересно би било да се знае какво се прави в различните държави членки А, говори се за... Госпожо председател, как искате да кажа и да, да, да се изкаже по същество за такова кратко време? Тогава ще се обърна към Испанското председателство извън комисията по, подкомисията по правата на човека. Не знаех, че ще бъдем толкова вързани в изказванията си и ще трябва да се ограничаване. Аз също не знаех. Е, че представането на Испанското председателство ще бъде толкова дълго. Тук някакъв проблем имаме с комуникацията, както виждате, който не беше предвиден. Но от тук нататък вече нямам никакъв е, избор. Просто ще ви помоля всеки един от вас да се ограничава в две минути. Е, ще имаме време пак да се срещнем с представители на Испанското председателство и да задълбочим проблема się podzielić trzema uwagami. Uwaga... Благодаря. Първо, искам да кажа, че презентацията беше много интересна и показва ясно, че основната насока на испанското председателство ще бъде човешките права. Тук възникват обаче два въпроса. Знаем много добре, че задачите които са набелязани, не са задача за половин година. Това трябва да бъде работа в, с продължителност. Как мислите да процедирате? Испанското правителство, испанските министри. Ам, имате ли някакви контакти с представителите на бългийското и унгарското унгарските власти, които ще трябва да продължат тези задачи. И вторият ми въпрос. Човешките права не са просто общ въпрос, но също така представляват интервенция в конкретни случаи. Та въпросът ми е какво ще е вашето поведение в подобни конкретни случаи, като например арестуването на госпожа Алексеева в Москва – и това е случай, за който спомена нашия испански колега. Или пък проблемите с, с Куба. Какво ще кажете вие по тези случаи? Как ще реагирате? Благодаря. Като а, унгарец в Румъния. Аз се радвам, че испанското, бългийското и унгарското председателство вече започнаха да работят заедно. И а, е, се справят а, е, с този тежък преходен период, който а, е, е свързан с приемането на, а, и прилагането на Лисабонския договор. Искам да поздравя Испанското председателство за това, че е включило измежду приоритетите си човешките права. Това са въпроси, които трябва да бъдат приоритети на международната сцена, както и за Европейския съюз. През ноември миналата година във връзка с Синченс приехме резолюция относно практиките на смъртно наказание срещу а, угурските народи. Видяхме, че имаше голям брой смъртни наказания срещу тях. Надяваме се, че ще има а, подобрение в тази област. И мораториума в Русия казва, че е, няма да има повече такива. Но, мисля, че изтървах нещо от доклада на господин Квадрато. А именно относно проблемите на мълценствата. Говорихме за проблемите на жените, на отделни полови, групи с полова принадлежност. Мисля обаче, че другата част, която липсва тук, са мълцинствата, защото те в много случаи и са дискриминирани. Трябва да дискутираме о, човешките права. Отвъд границите на Европейския съюз също така. Въпросът ми е какво може да направи председателството в това отношение? Имам предвид Например, как да накара бившите комунистически страни да спазват основните човешки права, защото това беше предварително условие за присъединяването им. Това трябва да засяга както Китай, така и Сърбия и други. Благодаря. А сега последен въпрос. Господин Бреда а след това ще изслушаме комисията и отговорите на председателството. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че отменето на смъртно наказание е много важен елемент. Председателството спомена за това, че ще обърне внимание на специалните случаи. Искам да се спра на една мярка, която беше спомената от госпожа Халтала в началото на срещата. Това е много важно. А именно, че Юг Сяобол е бил осъден в началото, в края на миналата година на една година затвор. Благодаря за този кратичък въпрос. А сега се обръщам към Европейската комисия госпожа Вероника Лофт от Релекс. Какво, какво мислите за този дебат? Какво мислите за програмата на председателството? Можете, да, можете евентуално да кажете няколко думи за този преходен период. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Благодаря ви. Да, наистина исках да направя няколко общи напречни през, по всички теми бележки. По отношение на договор от Лисабон, ние наистина се намираме в преходен период. Колегата от Amnesty International каза, че трябва да сме ясни с прямо всичките ни партньори, но се иска известно време. Има две изисквания. Първо да се покаже, че вече има промяна, че е, има постоянен председател на Европейския съюз и вече има върховен представител, който говори от името на Европейския съюз. И е, за отдавна работещи в институциите като мене на 16 януари в е, съвета за сигурност в ООН имаше една обща табелка Европейски съюз и точно там беше направена декларацията на Европейския съюз за Афганистан. Мисля, че ние сме длъжни да покажем, че съществува вече промяна, също времено да има приемственост, за да може нещата да функционират. Иначе ще е, малко трудно ще заработи службата за, външна, за външни отношения. Мисля, че за сега нещата започнаха по доста прагматичен начин по време на Испанското председателство. Много важно обаче всички да говорим с един глас и много често ще има една единствена делегация, а не на, на тройката, както често се правеше до сега. Uh... Испания е, има също като представител на Испания генералния е, директор. И а, е, по отношение след този преходен период, мисля, че външната служба ще стане доста по-оперативна. Иначе като външно представителство, знаете, че Европейския съюз има 50 делегации в, по света. Някои са вече добре установени, други са в по преходен период. Делегациите към международните организации са в по-деликатно положение. Знаем, че в Нью Йорк си има една установена система, което съществува от дълги години, но вече сега трябва да се знае, че Европейския съюз ще се представлява от върховния представител. След част от изслушванията, в които участвах, мисля, че наистина има е, се отделя голямо внимание на човешките права и ако можете наистина вие да извадите този проблем от гетото, в което понякога бива изтласкван, изтласкван е, ще е, се постигне доста голям напредък и ще можем да посрещнем резултатите с задоволство. Необходимо е е, да се прави прагматизъм, ефикасност и доста дипломатични усилия. И още една обща бележка за участието на гражданското общество. Очевидно е, че то играе ключова роля областта на човешките права, винаги в диалога по тази тема, в конкретни семинари привличаме участници от гражданското общество, установяваме диалог между представители на гражданското общество и държавите членки. Знам, че редица членове на вашата подкомисия, госпожо председател, държат на а, отношенията с представители на гражданското общество в Русия. А, нещо положително, че новия главен секретар на съвета на Европа смята, че Русия най-после ще приеме протокол 14 на съвета на Европа, за да може да се присъедини най-после. Това е много важно, защото Русия е съседна на Европейския съюз страна и това ще има положително влияние. По отношение на гражданското, защото трябва да помислим и за сътрудничество с страните от Кавказ, от Централна Азия, от Африка и да подготвим с гражданското общество консултации в областта на човешките права. Има много ясни инструкции за всички наши дипломатически представителства от международни институции и държави членки по отношение на защитниците на човешките права. А, така че, макар че тук това не беше казано, може това да не се вижда, но съществува. И още нещо по отношение на а, последователността. Мисля, че доста депутати потвърдиха това. Това ще бъде все по-голям проблем, все по-голямо предизвикателство. Тук се спомена, че по отношение на мъченията държавите членки на ЕС и дори на съвета на Европа трябва да положат по-големи усилия, както по отношение защитата на хората с увреждания, на равнопоставеността на жените. Надяваме се, че госпожа Рединг, която е комисарят за правата на човека, ще може да участва на срещата по статута на жените през март. Така че всяка една институция трябва да направи усилия, за да се е, да се постигне тази последователност. Същото въжи и за иммиграцията, за бежанците, където има а, сериозен въпрос. Това е по последователността и връзката между нашата политика защита на човешките права и визовата политика. Не знам как ще се напасват тези две политики, но трябва да се намери а, добър баланс по време на шведското председателство бяха приети нови насоки. Мисля, че Испанското председателство ще продължи по този път, за да гарантира прозрачността на всичко, което се предприема от Европейския съюз. Годишният доклад по правата на човека, който изготвяме с съвета и който се публикува към Великден, също трябва да отговаря на изискванията на, за прозрачност. Господин Макмилан тук изрази съжаление, че демокрацията не навсякъде е факт, но съвета дава много ясен мандат през 2010 година да осъществим пилотни проекти в пилотни страни, за да е, проведем политика за утвърждаване на демокрацията. Предполагам, че това ще продължи през Испанското председателство. И е, ще работим много с комисаря Пибалкси, е, други. По, отнош... по, по отношение на търговията и зачитането на всички интереси или интересите на всички участници, а, трябва също да сме последователни, но не може да слагаме всичко в един и същи кюб. А, трябва да приемем, че, трябва, че има връзка между споразуменията за свободна търговия, някои от които все още не са подписани и са в процес на договаряне, и споразуменията за партньорство и сътрудничество. Тези два типа споразумения почиват на различна логика, договарят се по различен начин. В едните има клаузи за защита на човешките е, права. Е, в Азия има доста затруднения да се подписат, но Европа настоява на тези клаузи. Е, но общия общото политическо споразумение е споразумението трейд за, за търговия. И затова пак повтарям, че трябва да има последователност, сближаване между едните и другите между двата типа споразумения, за да може е, редица страни да прилагат конвенциите за защита на правата на човека и на синдикатите по отношение на политиката на съседство е, и годишните отчети също е, е има се прави много в областта на правата на човека. Тук споменахте Марокко. Марокко е асоциирана държава и ние се надяваме, че то, тя ще се превърне за пример в средиземноморската, арабската част от международния а, а, арабския свят, средиземноморския свят. Тук се говореше за инструмента за сътрудничество и човешки права и факта, че не винаги функционира. Верно е, че има някои бюрократични процедури. Съвета ще преразгледа финансови регламенти, може би ще улекоти някои процедури. Благодаря ви. Благодаря, госпожа Арно. Надявам се, че нашето сътрудничество ще продължи. Ние до сега винаги добре сме си сътрудничени. И в заключение ще дам думата на господин Дварте Квадрас. Нека да ви напомня, че закъсняваме с половин час спрямо първоначално предвидения график. При все това ще ви дам възможност да отреагирате на всички тези въпроси, но ви давам 8 минути. И това е. Ще бъде максималното отсъдено време. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да ги спазвам времето. Благодаря за коментарите. Относно тероризма, нека да напомня, че тук става въпрос и за основни човешки права, за, за жертвите. В Испания бешаха създадени специални организации за защита на правата на жертвите на тероризма. Ние се сблъскахме също така и с някои а, искани от страна на Куба. Опитваме се да постигнем споразумение, но определено още има още много завършене преди да спечелим, така да се каже, битката за човешките права там. И постигнахме някакви двустранни а, механизми и ще видим дали ситуацията ще ни позволи да напредваме. Що се отнася до свободата и новите технологии, знаем, че има такъв проблем с кубинския режим и Испания също поиска да включи този въпрос в преговорите с Куба. Господин Макмилан Скот каза, че е, демокрацията трябва да бъде подсилена, но че това не е, е кратък 6-месечен процес. Разбирам много добре и оценявам също така а, идеята за лансиране на списък и индекс, така да се каже, за а, безнаказаност в... за определени страни. Трябва да търсим а, синергите, които можем да постигнем в Европейския съюз и извън. Това е винаги идеята, когато пристъпаме към преговори и консултации. Ние също така проведохме консултации с гражданското общество в Брюксел и в Мадрид и се опитваме да видим какво можем да постигнем за тия 6 месеца по време на нашето председателство. По доклада Голстон трябва да поставим акцента върху нарушаване на човешките права за 27-те страни членки – и как евентуално ще се борим срещу безнаказаността като председател на Европейския съюз. И нещо друго относно Шри-Ланка. Скоро ще решим а, прекратяването на договорите с Шри-Ланка. Благодаря, благодаря за казаната забележка за достъпа до питейна вода. Мисля, че а, наскоро имахме много тъжен пример в това отношение. И бих желал да получа а, повече подробности за специфични конкретни случаи, а, за, примерно за Судан, какъвто вие споменахте. Ние бихме желали един единствен мандат за преговорите с Марокко. Господин Хилит, Относно правата на транссексуалните, на бисексуалните, ние бихме желали да има още повече синергии, които да а, се осъществяват между институциите. Надявам се да можем да разчитаме на подкрепата на Европейския парламент. Ще. Надяваме се, че това ще стане на най-високо ниво. Що се отнася до а, хората с увреждания, държавите членки трябва да спазват своите ангажименти и а, инструментите, които трябва да бъдат ратифицирани, трябва наистина да бъдат ратифицирани, след това да бъдат приложени. Иначе до никъде няма да стигнем. Относно защитата на, защитниците на човешките права, журналисти и други, определено надълго говорихме за това в Испанското председателство през последните дни – Спряхме се на случая Техеран. Решихме да изготвим едно писмо относно правата на човешките, е, на защитниците на човешки права и съответно решихме да го специфицираме в този случай. Трябва да наблегне на политическата му страна. И трябва също така да а, поставим въпроса за кандидатурата на Иран в съвета за човешки права. Трябва да зачитаме човешките права както в Европейския съюз, така и вън от него. Често казваме разни неща на трети страни, а пък ние не ги спазваме при нас в Европейския съюз. Напомних на някои държави членки, какви са техните ангажименти. Опитах се да го направя любезно. Благодаря ви за вашите коментари и що се отнася до връзката ни с НПО, нека да кажа, че полагаме усилия за споделяне на тежеста в тази област, но Важно е да има един човек, който без значение каква националност ще е, да осигурява връзката с НПО-та и с защитниците на човешките права в отделните държави членки. Заедно с Белгия сме в сътрудничество вече от няколко месеца е, особено по някои предизвикателства, които ще ни очакват през следващите 12 месеца. Министерствата на външните работи, белгийското външно министерство вече си има а, директен контакт с нашето и съответно са готови да реагират всеки един момент, когато има конкретно нарушение на човешките права, измъчване или смъртно наказание. Възможно е също така да се сложи, да успешно да сложим на край на а, смъртното наказание чрез този мораториум. И още веднъж нека да кажа, а, беше говорено тази седмица за мълцинството Баха в Иран. Мисля, че и там има какво да се прави. Но ще спра до тук. Благодаря, господин Квадрадо. Мисля, че успяхте да отговорите много конкретно на зададените ви въпроси. Аз, доколкото си спомням, имаше въпрос относно връщането на затворниците. На, нелегално, на незаконно задържаните, които а, бяха задържания, които бяха поръчани по времето на Буш. Много впечатлително отговорихте, но не, но не чух и вашия отговор за взаимоотношенията между институциите. Ако обичате, госпожо председател, да дадете възможност за отговори на този въпрос. А, може би, ако искате да се върнем на този въпрос отново и комисията, и представители на Испанското председателство на нашето следващо заседание, защото наистина много ни притиска времето. Само ако може да чуем отговор на въпроса за нелегално задържане. Може би дори само за една минута да е госпожо председател, но нека да чуем ангажимент от Испанското председателство. Чухме техния график, но аз смятам, че не е добър. Значи не искате да чакате до 25-ти, когато ще обсъдим този въпрос, пита председателката. Моля ви, 25 минути закъсняваме. Хората чакат отвън, за да започнем изслушването по ситуацията с човешките права в Сирия, но просто е, напълно съм ограничена от към това колко време мога да ви отпусна. Затова умолявам ви и ви обещавам, че ще се върнем на темата възможно най-скоро. Моля, господин Дуарте. Благодаря. Отговорих съвсем набързо, за това не спя да говоря на абсолютно всички въпроси. А, относно трансфера на затворници, да, свързахме се с, а, за, за ангажираните страни и според Конвенцията на Женева ще направим всичко възможно да получим отчет относно това, което е направено. Но естествено има още много, което трябва да се свърши. Протичат консултации, а, те ще продължат до края на януари, заедно с държавите членки. И така, както каза и Вероник, Знаете, има промени в структурите, вече нямаме декларации на председателството, а имаме промени, които а, засягат консултациите, диалога като цяло. Например, Белгият, Белгия не трябва да бъде, не е задължена да присъства непременно на всички диалози. Надявам се, че тези новости в отношенията между институциите ще се стабилизират в няколкото седмици, които ни очакват. И а, естествено Белгия ще продължи с гарантирането на човешките права и свободи а, в Европейския съюз, но целта е да осъществим добра а, комуникация, добра работа и да работим заедно и за напред. А, ние тук ще представим информация и на Корипер. Разбира се, не бива да се забравят и факта, че има разлика между Женева и Нью Йорк. Знаете, че има също така а, един екип на Европейския съюз в Женева, кой, а, който работи в сътрудничество. А, Испания ще направи каквото може като председател на Европейския съюз. Като цяло съм много доволен да мога да ви уведомя, и да продължа да ви осведомявам за казаното по извършеното по Лисабонския договор. Благодаря много. Благодаря на испанския министр за представянето на испанската програма. Искам да благодаря също на всички, които се изказаха. И Нека да отбележим, че се намираме едва в началото на Испанското председателство и ще имаме достатъчно време да обсъдим всички въпроси в нашата комисия. С което приключвам обсъжданията по точка трета и преминаваме към четвърта точка правата на човека в Сирия в контекста на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Сирия. Първо, Извинявам се на господин Доминик Боди. Той току-що ми съобщи, че не може да присъства в залата, защото самолета му е, излита в 12.20 и той веднага трябва да тръгне за летището. Благодаря му, че стигна до тук и се извинявам, че не успяхме да му дадем думата. Всъщност става дума за господин Марио Давид, госпожо председател. А, аз съм тук. Да, добре, казва председателката. Извинете ме, сбъркала съм имената. Грешката е моя. Значи господин Марио Давид ще трябва да напусне залата. Той е председател на делегацията за Машрек. Извинете ме за грешката. Ще имаме и други оратори, гости тук. Господин Полсън, който е изпълнителен директор на Евросредиземноморската мрежа и госпожа Насера Волет, която представя Европейската комисия. Тя ще може да отговори на нашите въпроси по-късно. Посолството на Сирия също бе поканено, естествено, но до вчера на обед ние не бяхме получили отговор от тях. Затова не знам дали всъщност са представени тук. Отново извинете ме за грешката с имената и сега давам думата на господин Буди. Благодаря, че ме поканихте във вашата комисия, за да разгледаме проблема с правата на човека в Сирия и особено от гледна точка на споразумението за асоцииране. От колко, с колко време разполагам? Пет. Няма да злоупотребявам. Ситуацията с човешките права в Сирия трябва да се разглежда от четири ракурса. Първият е, е свързан с религиозните свободи и свободата на вероисповеданията. В един много труден регионален контекст трябва да се каже, че Сирия е държава, в която свободата на вероисповеданията се се спазва. Има най-различни младсества, алауити, друзи, християни и техните права се е, зачитат в Сирия, която е, е държава с огромно сунитско мнозинство, но е светска и няма преследвания с религиозен характер. Когато обаче има проява срещу една или друга религиозна общност, тази промяна се санкционира от държавата, докато в редица други съседни държави не само такива прояви не се санкционират, а но дори се поощряват от обществените власти. Що се отнася до правата на жената от десетки години те и мястото на жената в обществото се признават. Заместник президентството на а, Сирия се упражнява от жена, госпожа Алата. Третият ракурс а правата на гражданите в съседните държави. От тази гледна точка отношенията на Сири с съседните държави се подобриха. Установяването на дипломатически отношения с Ливан през 2008 година беше решаващ етап, както и ангажимента на двете държави да уредят проблемите с а, задържаните и изчезналите ливанци разбира се, някъде там е, нещата върват по-бавно. През 2009 година бяха освободени някои задържани и бяха обменени списъци с изчезнали. Отношенията с Ирак е, сирийските власти приеха до 600 000 до, до милион иракски бежанци на сирийска територия, където те се ползват с всички предимства кои, с които се ползват и сирийските граждани в областта на здравеопазването и приемането, което е доста сериозен разход за Сирия. И последно, проблемите с политическата опозиция. Дамаската пролет, за съжаление, не даде това, което можеше да се очаква. Арестуването на редица опозиционери през последните години, през 2009 година, господин Сад, Садех и Алмалех, намаляват надеждите, намалиха надеждите, че нещата могат да се подобрят и затова Европейският съюз трябва да бъде изключително бдителен. Споразумението за асоцииране трябва да се разглежда като уникална възможност да се помогне на Сирия в усилията да модернизира е, държавата, да либерализира политиката и економиката, и е, Европейския съюз е, по време на внимателното наблюдение на спазването на човешките права в Сирия установи, че е, подобни инициативи помогнаха да се подобри положението. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви. Сега ще кажа, че доста оживено обсъждахме испанските приоритети и затова закъсняхме, така че сега трябва много строго да спазвам времето. Сега давам думата на следващия Марк Шада Полцен от Евромед. Thank you very much. Благодаря. Първо, благодаря, че ни давате възможност да се представим тук, да представим ситуацията в Сирия, във вашата комисия. Нашата мрежа е мрежа от 70 организации за човешки права, е, създадена от 1997 година по инициатива на партньорството за сътрудничество между Европейския съюз и Средоземноморието. Целта беше да се разработи капацитета на неправителствените организации на място да работят с съответните представители за засилване на инструментите за въздействие за защита на човешките права в този регион. В Нашите колеги от Сирия следат ситуацията там от 15 години вече и разработват и двустранно сътрудничество. Ние също следим и работата на Европейския парламент. Техния, те са, техния много голям ангажимент с а, защитниците на човешки права в Сирия. Знаем, че вие приехте резолюция нееднократно. Последната беше от септември 2009 година за един сирийски адвокат. И работим и в рамките на споразумението за асоцииране и партньорство с Сирия и Европейския съюз. Подписването на това споразумение за което трябваше да бъде подписано още преди 5 години, все още не е факт от страна на Сирия. Ние считаме, че то ще даде голяма възможност за защита на човешките права в Сирия по силата на член 2, добре известния член 2, и ще даде възможности за по-добри взаимоотношения между Европейския съюз и Сирия. ще има възможност също да се създаде и диалог между правителството на Сирия и Европейския съюз за защита на основните човешки ценности. Ние настояваме да се подпише това споразумение, защото то ще създаде възможности за диалог, които до този момент са изключително трудни. Проблемите за защита на човешките права са много, много предизвикателства има. Имам не малко е, примери в тази посок. От е, 63-та година живеем в извънредно положение и е, упражняването на граждански свободи е много затруднено. Много активисти се намират в е, затвора. Мохамед Алхасани е един от последните примери. Но, примерно, има и друг известен адвокат, е, председател на Асоциацията на, за човешки права, арестуван през октомври 2009 година. Е, немалко защитници на човешките права имат забрана за пътуване в чужбина и биват следени. Също така биват възпрепятствани да учат. Семейства на политически дисиденти изпитват ежедневно натиск от службите. Нашата мрежа показва, че няма никакъв напредък в защитата на човешките права в Сирия. В полицейските участъци се упражнява насилие, измъчвания. Много затворници са изчезнали още от 80-те години. Кюрдите са обект на дискриминация. Над 300 хиляди кюрди още нямат гражданство. Много още проблеми има, но аз съм убеден, че вашата подкомисия е наясно а, с това, което се случва при нас. Разбира се, ако имате нужда от допълнителна информация, винаги можем да я предоставим. Нека също да припомним, че е, Сирия изказа съчувствие и нашата мрежа изказва съчувствие към стотиците хиляди бижанци от Иран. Нашата позиция за газа е също добре известна. Но ние сме безпокоим много за възможността на работа на нашата мрежа, защото нямаме никакви възможности за открит и прозрачен диалог с властите. Считаме, че споразумението между Сирия и Европейския съюз за асоцииране и сътрудничество ще ни даде такава възможност. Защото трябва ясно да се каже, че поддържането на човешките права не представлява заплаха за националните интереси. Ние също се интересуваме от постоянния диалог с Европейския съюз – Считаме, че трябва да се състави една пътна карта за защита на човешките права в Сирия, базирайки се включително и на резолюцията на Европейския парламент от септември 2009 там трябва да се визира и е, премахване на забраната на запътуване на активисти на, и защитници на човешките права. Във всички случаи ще очакваме от нашите колеги от Сирия да ни дадат списък на възможни цели, които да се включат в тази програма. Ние във всички случаи ще имаме предвид анали... техните анализи на ситуацията и ще се опитваме да подкрепяме техните семейства. Ще спазваме и насоките на Европейския съюз в това отношение. Изключително е важно Европейския парламент, парламент да продължи да настоява за включването на темата на човешките права при изключването на споразумението за асоцииране и партньорство. Препоръчваме на парламента да започне един диалог за защита на човешките права с сирийския парламент – защото считаме, че този аспект е много важен в отношенията между Сирия и Европейския съюз. Също така парламента трябва да види какво се случва с случая с Ал Хасани след резолюцията, която вие сте приели. И също така призваваме парламента да приеме резолюция, която да иска от сирийските власти да влязат в диалог с Европейския съюз за започване на демократични реформи и подобряване на положението защитата с човешките права. Благодаря много, казва председателката. Да, през септември Европейския парламент прие по спешна процедура резолюция за ситуацията на сирийския адвокат Алхасани. Обсъдихме този въпрос. Обсъждахме и въпроса за това доколко споразумението за асоцииране и партньорство с Сирия ще допринесе за въпроса за защита на човешките права. А другия казус, който вие споменахте, е, е сирийски адвокат, който е бил задържан на 14 октомври. Аз лично изпратих писмо а, до сирийския представител посланник, осъждайки този случай. Сега давам думата на госпожа Декайзер. Не, не, не сте, не сте искали думата ли? Или като бивш докладчик? Да. Това споразумение за асоцииране е с много дълга история да, непрекъснато се прехвърля от легислатура в легислатура, от докладчик на докладчик и съответно се надяваме този път да стигнем до окончателното му завършване. И слушах казаното господин Бодис и вашето изказване. И двамата сте прави. Когато човек познава региона, а, Сирия наистина изненадва с а, някои от своите свободи. Така че това, което казахте е вярно, но също така знаем, че режима е много строг и политическата опозиция е не само вързана, ами а, дори много съзнателно пък е а, спирана. Наистина е невероятно казвате си, изказвате си политическата позиция, например, ето тук съм пред вас и го правя, но и после в един момент изчезвате или ви затварят. Така функционирал сирийски режим. Това е дълбок политически проблем. Много се надявахме, че Сирия ще се отвори към един плурализъм на партиите – това не стана. Няма такъв. И а, следователно даже имаше репресии, особено след декларацията в Хамас през 2006. А, и имаше над 300 сирийски интелектуалци, които се изказаха а, пред обществото и веднага след това последваха арести. Трябва ли да поставим под съмнение и да застрашим съществуването на споразумението за асоцииране? Не. Но се питаме как трябва да действаме с сирийските власти, за да ги изкараме от политическото им изолиране и едновременно с това да направим, да осъществим напредък по досието човешки права. Аз лично говорих с Башар Ванасад и понякога при такива преговори получаваме някакъв напредък, но винаги си остава цялостния политически проблем, а именно как днес Сирия може да еволюира, като промени политическата си система. И аз лично се страхувам, че този договор за асоциирането няма да доведе до никъде в това отношение. Как е, целта е как да накараме Сирия да премине на друг политически етап и, и съответно да промени смисъла, същността на своя режим. Мисля, че трябва да бъдем а, много коректни, но едновременно с това да действаме твърдо. И е, според мен това е важно и за стабилността на региона. Казвате ми, че ситуацията в Сирия е спешна. Да и не. А, аз лично не бих казал точно така. А, има ли при затворници? Да, има затворници. А, но никой не е напълно невинен. Но ние трябва просто да намерим начин да действаме и да напредваме и да оставим все пак вратата отворена за Сирия. Разисквах с господин Мичел. Той беше тук вчера и ни каза, че да, готови сме да доведем до успешен край този договор за асоцииране, но Сирия трябва добре да разбере, че а, трябва да промени някъде своята политика. И е, да направи някакви отваряния и също така да е, направи някакъв напредък и по мирния процес в Близкия изток. Разбирам и познавам много добре проблема. Мисля, че е напълно възможно да имаме един ясен, качествен диалог и че да кажем на Сирия, че нещата не винаги могат да бъдат а, така затворени. Вярно, че ни казват, о, застрашена е сигурността на държавата, но не, не, вече нещата не са такива, ситуацията се промени. И, и така, това е голям проблем, но той не трябва да засенча всичко останало, което е постигнато но мисля, че свободата на израз за политически план е нещо, за което трябва да се борим. Благодаря, госпожа Декайзер. А сега искам да дам думата на господин Белдер, председателя на делегацията за отношенията с Сирия. Eh, eh, Благодаря, аз напълно споделям от реалистичната оценка на госпожа Декейзер. която придружавах в Дамас. Тук не стана въпрос за 4 милиона кюрди в Сирия. Van religieuze vrijheden. Ik moet zeggen, als protestant, als christen moet ik... Вие, е, как стоят нещата с тях? Говорихте за свободата на вероисповеданията. Като протестант, искам да кажа, че Сирия се различава в положителен смисъл от другите държави в региона по отношение на свободата на е, свободата на вероисповеданията. От друга страна, имаме проблема с националната сигурност на Сирия. Как защитава Сирия своята а, национална сигурност? Това може много често да има връзка с спазването на основните права и казаното вече от госпожа Докезер. Установяваме, че Разбрахме, че много голям брой иракски бежанци, сред които много християни са били приети в Сирия. Вие споменахте цифрата 1 милион, но в ООН се споменават 2 милиона. Това е един огромен поток бежанци и забележително усилие от страна на сирийските власти. От друга страна, аз съм съгласен с госпожа Дакейзер – има съществени проблеми с спазването на основните права. Надявам се, че ще може да направим някакъв пробив и Европейския съюз да изиграе важна роля в тази област. Благодаря, господин Белдер. Господин... За... Chciałem serdecznie podziękować za tą bardzo interesującą prezentację. Z... Благодаря. Благодаря за много интересното представяне и на двамата оратори. Според мен можем да си извадим а, полуки и заключения госпожа Декейзер много конкретно формулира нещата. Сирия се намира в едно специфично положение. Тя показа ясно желание да дискутира споразумението за асоцииране. Но от друга страна, това е една държава, в която е необходимо да бъдат направени вътрешни промени, особено економически такива, те декларираха, че ще преминат от социалистическа економика към пазарна такава. Какво ще бъде постигнато, няма да разберем скоро. Но ето сега има огромен поток от беженци, което безспорно е голям товар за Сирия. Заместник, аз съм заместник министър-председател и наскоро посетих Сирия, техните коментари бяха, че едва ли ще могат да се справят с реформите, ако картината продължава да стои такава, каквато и е, включително въпроса с бъженците. Затова имам и следния въпрос. Отчетени ли са тези аспекти? Сложили ли сте акцент върху тях при преговорите с Сирия? Знаем, че под Комисията по човешки права сега ще има нови, нова роля с влизането в сила на Лисабонския договор. Ние ще имаме нови правомелщия които са много важни е, по отношение на споразуменията за асоцииране, които ние сключваме. Да, да, благодаря, че ни напомняте за новите правомощия на Европейския парламент по отношение на сключването на подобни споразумения. Това е председателката. И не виждам други изисквания за изказвания, за това ще дам думата на представителя на комисията. А извинете ме, извинете, не ви видях. Заповядайте. Аз имам въпрос към господин Полсън. А, действително, винаги е важно да има диалог, но какво ви кара да считате, че ще има конкретни резултати? А, вие правилно казахте, че има на моменти изключително тежки нарушения на човешките права. Какво ви каза за да мислите, че нещо може да бъде постигнато? А, сега, пред, е, целта на правителството може би беше да намали критиките, като твърди, че има диалог и след това да не направи нищо. Имате ли някакви критерии, с които да измервате в края на кращата този диалог? Води ли до някакви конкретни положителни резултати? Да, благодаря. И много, много важен въпрос. Доколкото помня, госпожа Декайзер спомена тук, че примерно по отношение на журналистите няма никакво подобрение на ситуацията. Сега давам думата на комисията. Моля. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до първия въпрос и аспектите за придружаване на економическия преход за Сирия са били взети предвид при договор за асоцииране? Да. Защото този договор, както знаете, предвижда от една страна договор за свободна търговия между Европейския съюз и Сирия и е, всички клаузи в този договор са временни, преходни и тревогите, които имаме, са също и от економически характер. Намираме се в един преходен период от 12 години, и има известна асиметрия а, спрямо Сирия относно навлизането на техните продукти към Европа. Така че това не трябва да се забравя. И разбира се, съществуват всички придружаващи мерки, свързани с адаптирането на структурите на а, сирийската економика, приравняване на нивото на предприятията, социалните помощи, т.е. цяло едно сътрудничество, което придружава пакета. И считаме, че Европейския съюз внася добавена стойност за една такава силно централизирана страна и допринася за отварянето им. Искам също така да кажа, беше поставен въпрос за социалния и политически диалог. Въпросът беше какво гарантира диалога а, и дали договор за асоцииране ще доведе до някакви такива резултати и дали ще подобри ситуацията. Опитът, който имаме с а, други средиземноморски държави в това отношение е, че беше постигнат напредък. Разбира се, не е толкова, колкото очаквахме, но нека да дам един пример само. Случая с Египет. Преди договора за асоцииране и плана за действие имаше една дума, която беше табу. Например, корупцията или пък условията на задържаните. Всички тези теми днес са, са част от нашия политически диалог. Не виждам защо това да не функционира и с Сирия. И тук, госпожо Декайзер, се присъединявам към вашия анализ. Наистина сирийците трябва да знаят а, и със сигурност знаят всички части, клаузи, този диалог. Те го, те го дискутираха с нас. Знаят а, какво може да се случи, когато договора не се спазва. Така че сирийската страна знае много добре договора и условията му ние също. И това, което ще се промени, е, че всъщност тази държава а, научи много, много бързо. А, тя наваксва бързо закъснението си. Ние също, защото сме вече на второ поколение планове за добросъседски отношения. И а, има цял един контекст а, на неразбиране, на недоверие. Диалогът е начина да се постигне доверието и искаме този диалог да бъде двустранен и да позволи също така включването в дневния ред на точките, които тук изброихме. Естествено, има проблеми, по които още не може да постигнем споразумение, но това е процес, който всъщност е, на английски се нарича confidence building или изграждане на доверие. Това е основното. Трябва да го постигнем чрез диалог. Благодаря а, за тези уточнения от страна на комисията. Господин Бодис. Благодаря, госпожо председател. Отбелязах казаното от всички изказали се с оглед изготвянето на доклада. Въпроса с кюрите беше споменат. Ще дам само един пример. Мифтията на Дамаск Дамаск, главната сунитска личност Дамаск е кюрт. Сирийски кюрт. Както ви казах самото начало, няма остракизъм спрямо кюрдите заради техния происход. По отношение на всичко, което се каза за правата на опозицията и свободата на словото, окупацията на част от сирийската територия и войната в Голан често се изтъква от властите, за да се оправдават извънредните мерки. И тъй като за жалост, конфликта безкрайно продължава. Това се превръща в правило. Въпросът, под който сме изправени, както каза и госпожата Кейзер, е дали да кажем да или не на подписването на споразумение за асоцииране. Според мен това споразумение може да бъде една трайна рамка, в която да работим съвместно с сирийците, за да подобрем положението. Защото ако откажем да подпишем това споразумение, ще се лишим и от този шанс да направим нещо. Благодаря ви. Господин Бодис, господин Шадеполце. Questions... Uh, Благодаря за въпросите. По въпроса за кюрдите. Положението е много сложно. Има кюрди, които са част от официалната власт, но има поне 3000 кюрди, които нямат гражданство и хора, които живеят в пограничните райони, имат огромни проблеми с това да закупуват или да продават земя. Това трябва да се отчита. По въпроса за споразумението за асоцииране. Ние не смятаме, че не трябва да има такова споразумение. Ние считаме, че то е много важно. Важно е за Европейския съюз и за парламента, обаче да настояват за защитата на основните ценности, така че да могат да се защитават и човешките права, което е много трудно в Сирия в момент. Необходимо е да се създадат платформи за обсъждане и защита на човешките права, защото трябва да има възможност защитниците на човешките права да влизат в контакт с представители на политическите власти. В момента единствените им взаимоотношения с представители на тайните служби. В момента това е начина за диалог, да се създават възможно най-много платформи за диалог. Такива в момента почти не съществуват. Може би след 3-4 години това просто няма да е необходимо, разбира се. Благодаря. Струва ми се, че получихме един отличен анализ на ситуацията. Нашата комисия ще следи темата съвсем отблизо и винаги трябва да изтъкваме именно това, което каза господин Полсън, да поставяме въпроса за отделни случаи на нарушения на човешките права, да издаваме резолюции в парламента и да следим темата като цяло. Благодаря на всички, които изказаха своето мнение. Ние ще продължим да следим ситуацията там. Благодарим на всички колеги, благодарим и на ораторите. С това приключваме официалното заседание на Комисията по човешки права. Сега продължаваме в състава на работната група за Европейския инструмент за права за демокрация и права на човека при затвор, при закрити врата. Вече има уточнен състав на работната група. 5 минути почивка и след това продължаваме. Благодаря много за участието. Смятам, че започваме годината много добре.